Председателят. Ви прего di prendere posto perché dobbiamo dare inizio. Моля, займете места. Трябва да започнем с гласуването. Мария, се държи да мога да дам по Господин Мариас има е, е, иска думата по процедурен въпрос. Заповядай. Кирия Проедре. Благодаря, господин председател. Господин председател, на 17 декември в Европейския парламент се прие резолюция, която осъди нарушенията на правата на човека в Бурунди и която призова незабавно да се освободи гръцкия гражданин спирус Ричард Ангабимана, който беше хвърлен в затвора в края на юли. Тъй като а, като полицай бе отказал да предаде заповедта да се стреля по демонстриращите. Искам да информирам всички, че нещата се развиха добре за него. На 15 януари съдът го обяви за невинен и скоро ще бъде освободен. Нещо, което показва силата на резолюциите на Европейския парламент, така че трябва да продължим да работим в такъв добър дух. Благодаря много, господин Мариас. Да, е, действително, Европейският парламент играе важна роля и ще продължи да я играе. В крайна сметка представляваме 500 милиона европейски граждани. Сега преминаваме към гласуването първо по доклада Хаотала с искане за отмяна на парламентарския имунитет на Чеслав Адам Шикерски. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към втория доклад, изготвен от госпожа Хаотела. Искане за снемане на парламентарния имунитет отново на Чеслав Адам Шекерски. Е, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към доклада МАТО за многогодишния план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Изменения от отговорната комисия Анблок от 1.14 за. Против. Въздържали се. Приема се член 8. Изменение 41 по именно гласуване. Моля гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към предложението на комисията. За, против, въздържали се. Приема се. Докладчикът иска ли да се изкаже? Господин Мато. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Само да помоля да не се гласува законодателната резолюция, за да може да започнем веднага преговори с съвета. Благодаря. Allora sulla proposta del relatore che chiede l'aggiornamento della votazione. По предложение на докладчика може да се отложи законодателната резолюция да гласуваме за. Против? Въздържали се? Това предложение се приема. Което означава, че темата ще бъде прехвърлена на компетентната парламентарна комисия. Преминаваме към доклада Ланген, годишния доклад за европейската политика на конкуренцията. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 5 на две части. Първата за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. Девета точка за, против, въздържали се, отхвърля се. проверка. Добре, заповядайте за електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-та точка от оригиналния текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 14-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 точка от оригиналния текст за. Против. Въздържали се. Приема се 35 точка от е, първоначалния текст на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. Е, проверка. Добре, нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41 от първоначалния текст за. Против въздържали се, приема се. 46-та точка. На две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. 54-та точка за, против, въздържали се, приема се. Петнайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 60-та точка на две части по първата за, против, въздържали се, приема се. Втората за, против, въздържали се, приема се. 61, две части, първата за, против, въздържали се, приема се, втората за, против, въздържали се, приема се. 63 е, на две части по първата за, против, въздържали се, приема се втората. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 65-та точка за, против, въздържали се, Приема се 66 за, а, на три части. По първата за, против, въздържали се. Приема се по втората за, против, въздържали се. Приема се третата за. А, добре, нека да направим проверка по втората част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се третата част за. Против. Въздържали се. Приема се 73-та точка на две части по първата за. Против. Въздържали се. Приема се по втората за. Против. Въздържали се. Приема се. 75-та точка. Моля гласувайте. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Е, е, кюса. Край на гласуването. Отхвърля се. 76 на 3 части по първата за. Против. Въздържали се. Приема се втората за. Против. Въздържали се. Приема се по третата по гласуване. Заповядайте. La votazione è chiusa. Il testo è approvato. Paragrafo 78, il testo originale. Приема се 78 за, против, въздържали се, Приема се 81 на 2 по първата за, против, въздържали се. Приема се втората по на гласуване. Моля, заповядайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се 84 та от оригиналния текст. Първата част за, против, въздържали се. Приема се по втората за, против, въздържали се. Приема се по третата за? Против? Въздържали се? Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Ротационе Кюс. Край на гласуването. Приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 8... Проверка. Добре, заповядайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля ви, вдигате ръка високо, за да ми е лесно да виждам. 87. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка отново. Край на гласуването. Приема се. 88. За. Против. Въздържали се. Приема се. 89. По именно гласуване. Моля, заповядайте. Votazione кюза. Край на гласуването. Приема се. След 89-та точка изменение 1 за, против, въздържали се, Приема се 94-та точка за, против, въздържали се, приема се. След 99-та точка, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 104-та точка за, против, въздържали се, приема се. 105-та точка за, против, въздържали се, приема се. 106-та точка за, против. Нека да направим проверка по 105. Проверка по 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 106. Моля, а за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 10 гласа разлика. 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто из... против, въздържали се, приема се. Мотив хаш от преамбюла за, против, въздържали се, приема се. Мотив П за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За против, отхвърля се. Преминаваме към гласуване по резолюцията като цяло, по именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравления на господин Ланген. И така преминаваме към следващия доклад на Джули Варт. Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на Европейския съюз. Има и предложение за альтернативна резолюция, изменение едно За, против, отхвърля се. Седми параграф, изходен текст. Имаше огромно мнозинство. Можем да го проверим, ако искате, за да стане ясно и видно на екраните. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Без коментари, виждате. Седми параграф, оригинален текст. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за всеки случай. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. И така текстът на комисията Култ в целия му вариант начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на докладчицата, която мисля, че иска да вземе отношение. Uh, much, благодаря, господин председател. Бих искала също така да поблагодаря на всички колеги, на всички експерти, на гражданското общество, неправителствените организации, младите хора, верските организации, както и нашите собствени служители, които участваха заедно с мен рамо до рамо, за да изготвим доклад, който да очертава светло бъдеще за нашите хора, за нашите младежи, за нашите общности. Диалог значи разговор. И така минаваме по-нататък към доклада Бурхард Балц. сметка и предизвикателства във връзка с регламента за финансовите услуги в Европейският съюз. Е, втори член за, против, въздържали се, приема се. Шести параграф за, против, въздържали се, приема се. 22 параграф за, против, въздържали се, приема се. 24 параграф, две части, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част, за, против, въз... приема се. 26 две части, оригиналният вариант на текста, за, против, въздържали се, приема се. Втора част сега за, против, въздържали се, приема се. 46 член за, против, въздържали се, приема се. 59 две части, първа, за, против, Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла А. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така целият текст по именно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на господин Балц. По-нататък. Доклада Матера. Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените. Първа, първи параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Пети параграф, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Девети параграф, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се. Трета за, против, въздържали се, приема се. 22 параграф, поименно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се. 29 параграф. За, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 36 параграф, две части, първа за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 39 параграф за, против, въздържали се, приема се. Сега точка от преамбюла Д. Начален вариант за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Й или J за, против, въздържали се, приема се първата част, втората част сега за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Л. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се точка от преамбюла Хикс. За, против, въздържали се, приема се. И сега точка от преамбюла Z, начален вариант, за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият доклад по именно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на госпожа Матера. Понататък. Доклада Плура. Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед борбата срещу безработицата сред младите хора. Първи параграф. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Втори параграф за, против, въздържали се, приема се. Четвърти параграф, четири части. Първа, за, против, въздържали се, приема се. Втора, за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се и четвъртата част. Сега, пети параграф, две части. Първа, за, против, въздържали се, приема се. Втора, за, против, въздържали се, приема се. Осми параграф, оригиналният текст и той в е две части. Първа е за, против, въздържали се, приема се. Втора е за, против, въздържали се, приема се. Девети за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, Приема се. 9, 18 за, против, въздържали се. Приема се. Сега 19 за, против, въздържали се. Приема се. 20 параграф за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Гласуваме за параграф 20. La votazione è chiusa.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 против, въздържали се, приема се. 24 параграф, две части за, първа, приема се първа, втора част за, против, въздържали се, приема се и втора част. 25 параграф, кой е за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 33 две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 34 член, две части за. Първата част против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 35 параграф за, против, въздържали се, приема се. 37 параграф за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 43 параграф за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 49 и 2 части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 50 параграф, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора, за, против, въздържали се, приема се. 50 и първи параграф, две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Сега 54 параграф, за, против, въздържали се, приема се. 60 параграф, две части. Първа за, против, въздържали се, Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 62 параграф, две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 60. А, всъщност проверяваме този. 62. Начало. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Е Апровато. Параг... Приема се. 3. Сега 63 ти параграф. А, заповядайте. We were Мислех, че гласуваме за втората част на 62, а не на 60. ти 62 параграф, втора част. Така ли беше последното, за което гласувах? Гласували сме, казва председателя, но нямам нищо против да го прогласуваме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 69 и части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 72 части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Сега, точка от преамбюла J. За, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла М в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Q за, против, въздържали се, приема се. Сега R за, против, въздържали се, приема се. С за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият текст по именно гласуване, начало на гласуването. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на докладчика господин Плура. Passiamo alla relazione Callas Gebhardt. Преминаваме към доклада Калас Гепхарт към акт за цифровия единен пазар. Изменение 14 по точка 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 8. Първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 16, две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинете. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Втора част на точка 16.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 La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Точка 35 в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Втората част на точка 35. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 47 в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст отпада. Проверка по изменение 25 към точка 53. Моля, гласувайте електронно. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Отпада първоначалния текст на 53, изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 59, първоначалния текст, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване, моля гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се точка 62 в две части. Първа за, против, въздържали се. Приема се втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Точка 63. Първоначалният текст. Две части. Първа за, против, въздържали се. Приема се. Втора за, против, въздържали се. Приема се. Точка 64. В две части. Първа част. по именно гласуване. Моля, гласувайте. La votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. По именно гласуване, моля гласувайте. La votazione è... Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 65. Първоначалният текст по именно гласуване. Моля гласувайте. Е. Край на гласуването. Благодаря. Поименно гласуване по 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Точка 71. Първоначалният текст. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора за, против, въздържали се. Приема се. Точка 73. В две части. Първа за, против, въздържани се. Приема се. Втора за, против, въздържани се. Приема се. Изменение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 против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Точка 87, първа част за, против, въздържали се. Точка 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 по точка 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 89. Искате електронна проверка ли?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 бе ми обърнато внимание, че по това изменение преводът към френски е погрешен. В превода се казва точно обратното на това, което се твърди в оригинала. Затова нека гласуваме по английския текст, а не по погрешно преведената френска версия. Благодаря ви, казва председателят. ще се погрижим за поправенето на всички грешки. Изменения 3 и 11 от оригиналния текст за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12. Електронна проверка по изменение 20. Ясно бе мнозинството, но ще проверим. Гласуваме електронно по изменение 20 по точка 127. Моля, гласувайте. е кюса. Край на гласуването. 72 гласа за, 630 гласа против. Наистина мнозинството бе повече от ясно. Нека не губим времето на колегите. Изменение 12. По точка от прембюла Д е за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст на резолюцията, гласуваме поименно, моля гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Калас и госпожа Гепхарт. Поздравления за усилената им работа. Преминаваме към обясненията на вота.